Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya. Mr. President Van Rompuy, we welcome you to the European Parliament and the floor is yours. Давам president Господин председател, уважаеми колеги, Европейски заседанието на съвета на, Европейски, на Европейския съвет от 16 септември имаше за цел да се средоточи върху външните отношения на Европейския съюз. Имахме също така а, дискусия по време на обяда относно а, новата група за економическото управление и също така друга, а, друга дискусия относно ситуацията с ромите. Нека да обобщя накратко. Първо, относно външните отношения на Европейския съюз съюз. Когато постъпих на служба, отбелязах до каква степен царува фрустрация относно заседанието в Копенхаген. Европейския съюз беше в криза, също както и економиката ни. Ние започнахме да осъзнаваме как економическата сила на новите економики всъщност преобразува економическата сила – Вярно, че имаме Г-20 и Европейския съюз има голяма сила там, но там се вижда все повече силата на новите економики. Това ни засяга. Има нови играчи, а те не споделят винаги нашите интереси и нашите възгледи. Според Лисабонския договор, Европейският съвет трябва да определи европейските стратегически интереси и да даде стратегически насоки на работата на всички останали институции. Доволен съм, че всички органи в нашето управление са, се ангажират с тази нова промяна в европейската политика. Всички искат да поемат своята отговорност като членове на институциите на Европейския съюз. Какво обсъждахме ние? като че ли е спешно да се справим първо с новите стратегически партньорства. Идеята беше да свържем целите с конкретни средства за напредък. След това разисквахме как да използваме най-добре Лисабонския договор в рамките на външните отношения и на служб... новата служба за външни отношения на Европейския съюз и как да изградим споразумение по тази тема. Как да сме сигурни, че това, което тръгва и което се направи в Брюксел, и ще бъде продължено в същата насока? Как да бъдем активни в Брюксел? Как също така да съчетаем всички външни отношения на Европейския съюз с области като економиката, климата и сигурността? Целта е да, се, да видим как да преговаряме поединично с нашите партньори. И ние си сградихме приоритети по много важни теми. Ще имаме а, заседания с трети страни, които ще се проведат скоро и по, по време на които ще дискутираме тези щекотливи теми. Това е едва началото на процеса. Второ, нашите ключови послания – ще бъдат изготвени от комисията и от външната служба на Европейския съюз, така както се подготвят срещата Г20 с европейските страни. Трябва да имаме също така реципрочност в отношенията с нашите партньори. Това е ключова дума. Можем също така да говорим за идентифициране на взаимни интереси. И смея да твърдя, че не е такъв все още случая имаме нужда от нови, нови мерки, които да ни тласнат в това стратегическо партньорство. Скъпи колеги, но за тази цел имаме нужда от повече стратегия. Развихме различни идеи за това каква трябва да е позицията ни с Китай. Благодарение на дискусиите в Европейския съвет и а, на дискусиите, които водихме с а, а, представители на китайското правителство и комисията, ние говорихме за тази стратегия също така от името на 27-те страни членки. Имаше също така и среща на Г20 в Сеул. Ще има среща на върха в Сеул на Г20 и други срещи, които ще разискват економическите перспективи. На френският председател също подчерта някои от идеите за g 20 за 2011. И е, каза, че наистина ще окаже пълна подкрепа за економическата динамика на g 20 така че да имаме не просто събитие, а крачка напред. Относно Средният изток, относно Близкия изток, мирните преговори са от важно стратегическо значение за Европейския съюз. Приехме специална декларация свързана с нашата насока и линиите, които имахме от декември 2009 година. Разисквахме също така съседските отношения, пример с Западните Балкани, с страните от източното партньорство. Идеята, от която трябва да започнем, е стабилност. Ако искаме да бъдем играч на световната сцена, ние трябва също така да можем да бъдем регионален играч. В момента разискваме европейската политика в тази насока. Можем да имаме доверие, да бъдем силни само единствено ако сме обединени. Трябва да покажем нашето единство, една обща позиция на 27-те, относно също така и санкциите, които ще се налагат на Иран. Има много важна резолюция на ОНЕ, също и относно на относно тази позиция и трябва също да наблегнем на диалога между Сърбия и Косово. Можем да заключим също и нови, да осигурим нови точки в преговорите по други две важни теми Южна Корея и Пакистан. Споразумението за свободна търговия с Южна Корея е проблем с много голямо значение. То засяга търговията между 8 много големи търговски играчи на световната сцена. Имаме първо споразумение което беше постигнато след 3 години дискусии. Това ще струва над 1,6 милиарда евро. Това ще бъде добре за търговията, за заетостта и за потреблението. Относно Пакистан. Искаме да дадем максималното на тази държава след унищожителните наводнения – сега, след толкова проблеми, ние бихме желали Пакистан да се възстанови, да се развие економически. Искаме също така да увеличим достъпа до пазара. Това е също важна част от нашите амбиции. Относно работната група. По време на обяда в Европейския съвет говорихме за економиката. И през първото полугодие Европейският съвет ще трябва да се съсредоточи върху преобразуването на економиката. Все още нямаме такова пълно преобразуване. И по време на този обяд ние говорихме за работната група, която ще се съсредоточи на връзките на правителствени, правителствени нива. Постигнахме широк консенсус по повечето важни въпроси. Например, микроекономическото наблюдение, също така риска от балони, на контрола на финансите и също подсилването на финансовата данъчна рамка, фискална рамка на държавите. Тук работим по нов специален принцип. Но въпреки всичко имаме нужда от още повече работа. Така както обясних на една среща на вчера с председателите на вашите комисии, на 7 от вашите комисии. Тази работна група и тази нова политика ще, за, ще засили ролята и ще стабилизира финансовата опора на Европейския съюз. Ако трябва да сравним с пакта за стабилност от 97, с промяната му през 95-та, мога само да кажа, че процедираме много бързо по много въпроси. Аз лично представих на, 20, на 27 септември първите заключения на тази работна група и на 28-29 октомври ще има друг такъв доклад. До края на септември комисията представи законодателен доклад с цел да посили и да представи своята законодателна инициатива. Всички тези предложения определено допринасят, за да запазим набраната вече скорост. Трябва да спечелим битката за Европа и се надявам, че другият месец вече ще е, постигнем окончателните заключения относно кризата. Друг, друга тема ромите. Обсъждахме и тази тема по време на обяда. Стигнахме до консенсус по пет точки, които обаче не се тълкуват като формални заключения на съвета. Първо, държавите членки имат право и задължение да а, пристъпят към някакви действия в зависимост от законодателството на страните. Второ, комисията има правото и задължение да види дали държавите членки спазват европейското законодателство и ако не е така, да пристъпи към разследване. Трето, председателят на комисията направи, заключение, направи изказване по време на съвета и следователно заключението от това изказване трябва да се спазва. И по време на срещите на Европейския съвет ще се продължат дискусиите относно интеграцията на ромите. Всяка дискриминация, която се базира на расови или етнически принципи, ще бъде преследвана, ще бъде наказана, защото това е против нашите основни ценности. Скъпи колеги, господин председател, заключенията, срещите на съвета не бива да се считат за срещи на върха, а като рутинни срещи на Европейска институция. Нека да напомня, че тук, тук в парламента се разискват общностни дейности. Ние в съвета също се занимаваме с европейските проблеми, това е също част от нашата дейност и ние работим на много високо ниво и си сътрудничим с държавите членки, като се опитваме да им покажем нашата подкрепа и да им помогнем в пътя им към успеха при прилагането на европейските ценности. Председателят на Европейската комисия и също така върховният представител на външната политика се ангажират с тези срещи на Европейския съвет, както и представителя, ръководителя на Европейската централна банка. Ние трябва да работим както вътре в съвета, така и междуинституционално, за да постигнем споразумения от общ европейски характер. Това означава, че имаме нужда от време, от енергия, като означава също така, че ще ни трябва и повече сътрудничество с всички представители на институциите, било от Европейската централна банка, комисията, парламента, но също и с лидерите на политически групи, на парламентарни комисии, за да постигнем това, което ни се дава и ни се позволява от договора. Целта е да работим в общо европейски интерес. През изминалият месец вече започнахме да имаме някакви резултати. Европейската економика се възстановява страшно бързо. Доверието, макар и бавно, се възвръща, но със сигурност се възвръща. И е, постепенно се възстановява доверието в финансовия надзор. Много държави членки започнаха реформи и аз лично благодаря на всички държави, членки на тези правителства, които а, предприеха много решителни стъпки при тежки политически и економически обстоятелства. Но нека да напомня, че кризата все пак не е приключила. Има подобрение, но не е приключила. Имаме нужда от още много работа, която трябва да бъде свършена. И аз ви обещавам, колеги, че тя ще бъде свършена. Благодаря ви. Uh, Благодаря, господин президент, за вашите речи и, реч и забележките ви по срещата на държавните глави. Господин Маро Шевчович, заместник председател на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Почитаеми членове на Европейския парламент, скъпи колеги. Парламентът винаги е бил ясен, че основните цели на Лисабонския договор е да стане Европейския съюз по-силен на международната сцена и комисията изцяло споделя тази цел, защото по-силен глас е добър за Европа, както и за целия свят и това ни дава възможност да отстояваме нашия интерес и да направим нашия принос към световните усилия да се справим с предизвикателствата от промените в климата до сигурността, до недостига на суровини и е, до е, изход от економическата криза. Имаме възможности и отговорности и, европейс... и, и Лисабонския договор ни дава възможност да постигнем нашите цели. Както ние всички знаем, тази работа е в е, напредва и е, в, в е, у дома ние трябва да използваме Лисабонския договор максимално, е, докато на нашите партньори трябва да докажем, че Европейския съюз е един сериозен партньор, Срещата на съвета минал седмица е важна стъпка към тази цел. След влизането в сила на Лисабонския договор ние направихме значителни крачки напред. Баронеса Аштън сега е гласа на Европейския съюз на световната сцена и с подкрепата на този парламент се надявам скоро да постигнем Европейска външна служба, която да работи ефективно и европейските институции вече ще поемат функции въпросите на рутинните институции за представителство и координация. Е, е, съвета е, работи и по формата, и по съдържанието. Стремим се към по-съдържателна и по-последователна политика към нашите стратегически партньори и специално спрямо Китай. Беше много важно, че Европейския съвет се върна към е, задачата от изграждането на съвместен подход на редовна основа. Ние всички знаем с кои проблеми се е, е, сблъскваме и ние не можем е, винаги да се споразумеем по това, което искаме от нашите партньори. Е, тоест, понякога има послания от държавните членки, които подробват е, основното послание. Е, ние постигнахме позиция с, е, в речта на Ван Рампой и е, господин Баросо говориха за Европейския съюз, но говориха и за правомощия, е, които проистичат от консенсус и от ангажимента на държавите членки да изпълнят дневния ред. Комисията смята, че това беше важна стъпка за припознаването на специфични интереси към всеки един от нашите стратегически партньори и как е, да отправяме еднородно послание към всички наши партньори. Ние трябва да е, работим в духа на ключова среща на държавните глави тези есен с Китай, Индия, Русия и разбира се Съединените щати, както и Г20, срещата Азия и Европа и Европейски съюз Африка. Всичко това изисква демократично измерение, което се носи от на този парламент. И търговията е ключов, ключов е, въпрос. И в край на краищата се постигна споразумение за свободна търговия с Корея. И това показва, че това е възможно споразумение, което не беше постигнато лесно, но което е, очертава възможности за бъдеща печалба. Освен това, ние търсим начини да подкрепим Пакистан. Ние правим много, е, защото казваме хуманитарна помощ, помощ за развитието. Трябва да има и помощ за възстановяването на тази страна но е, би било правилно да се каже, че ние трябва да оказваме подкрепа на дългосрочното възстановяване на Пакистан чрез търговски мерки и комисията ще направи специфични предложения следващия месец. Франция и Германия са бъдещи председатели на Г20 и на Г8. Това е специална възможност, за да може европейските цели да бъдат водещи и комисията ще използва това като важен форум за Европейския съюз за бъдещите години. Искам да кажа няколко думи по други въпроси, економическото управление, работата на президента Ван Ромпой и подготовката на подробни предложения от страна на комисията. Това показва, че от май до сега сме свървяли дълъг път. Следващата седмица комисията ще направи предложения и сега е време да започнем съвместното взимане на решение, за да започне подробно разглеждане на законодателните предложения, за да се създа... вече да тръгне новата система в средата на следващата година. Ние трябва да започнем бързо разглеждането на тези предложения. И в пакета има три цели. Първо, е, да се засили е, е, съобразяването на държавите членки с пакта за стабилност и развитие. Е, и економическото наблюдение да се подобрява, е, за да има спазване на финансовите критерии и достатъчно е, рано да стане това, за да се работи ефективно. Това предполага засилване на доверието в нашата економическо управление, особено в Европейския район, този е, дневен ред изисква Task Force, който, която е описана в е, доклада на Европейския съвет и накрая въпроса с ромите. Искам само да кажа едно. Комисията е, тук е отговорна е, като пазител на договорите и ние сме ясни по въпроса за нашата отговорност. Ние няма да правим никакви компромиси с спазването на общностното право и ще защитаваме нашите европейски ценности и за това ще работим, за да може европейското изискване за свободно движение да се спазва против всяка форма на демокрация. Ние правим правни анализи в момента и съвсем скоро колегиума ще разгледа резултатите от този правен анализ, но не бива да забравяме нещо много важно и бих казал всъщност, но това е част от тази дискусия и това е да се укрепи правото на рамите и тяхната по-добра интеграция. Е, успоредно с това е, ние гледаме как е, да използваме европейски фондове, за да помогнем на реинтеграцията на ромите. Това е предложение от април. Ние искаме да постигнем конкретни цели, за да подкрепим тяхното приобщаване. И тази сутрин, днес, Task Force се среща за пръв път и първите резултати от работата ще бъдат ясни в края на годината и парламентът редовно ще бъде информиран информиран за напредъка. Комисията ще ви информира за това. В заключение, господин председател, на Европейския съвет се разгле... на нашата възможност да действаме по-добре, както вътрешно, така и външно, да има по-добри резултати за нашите граждани и по всички тези цели европейските институции трябва да работят все по-усилено и комисията очаква сътрудничество с парламента за задълбочаване на работата му, за да има ефективен резултат от прилагането на нашата политика. Благодаря ви, казва председателя. Благодаря господин заместник председател на Европейската комисия. От името на политическите групи, господин председателя Йозеф Дол от Европейската народна партия, имате думата. Господин председател Бусек, господин Ван Ромпой, господин Шевкович, уважаеми колеги. Европейския съвет разглежда отношенията за економическото управление и други проблеми. Но общественото мнение се съсредоточава върху дебата около ромите. Искам да кажа каква е позицията на моята група по тази тема. Първо, всяка държава членка трябва да зачита европейското право и Европейската комисия, която е пазител на договорите, трябва да бъде безпристрастна всички държави членки в Европейския съюз са равни пред правото и това дава силата на Европа. За това трябва да зачитаме мнението на комисията, която поиска разяснение от Франция относно взетите мерки и ние се надяваме, няма никакво съмнение, че Франция ще отговори най-старателно. Второ, ЕНП съжалява за езиковите формулировки, които бяха изказани и считаме, че Европейския съюз ще покаже отново солидарност и взаимно зачитане, които ще бъдат всъщност основната нишка в нашите отношения и в отношенията между държавите, членки и институциите. И наш, моята група призовава отново към европейско решение, общностно решение за интеграцията на всички мълцинства в Европа, защото при настоящата криза всъщност виждаме още по-добре неразбирателствата между тези мълцинства и държавите, в които те съществуват. Всеки европейски гражданин трябва да се ползва свободно със своите права и всеки трябва да зачита задълженията си. Вярно, свободното движение на хора е право. И ние не можем да отстъпим и крачка от това извоювано право. Всеки трябва да зачита също така правилата на държавата, в която се намира, да ходи на училище, ако трябва, когато е, това се налага, и да зачита законите. Това са задължения, от които никой, подчертавам никой, не може да се изплъзне. Това е позицията на НП, позиция, която се базира на принципи и на ценности и която всъщност е много далеч от тази критика а, с а, различни оттенъци, политически пристрастия, които, която видяхме последната седмица. Нека да кажа, че също така и няколко забележки, показаното от председателя на съвета. Как можем да приемаме, че Европа може да бъде една от основните економически сили и да зачита човешките права, като едновременно с това не тежи особено много върху световната сцена. Ние много често сме отсъстващи от е, сцената на преговорите, господин председател. Трябва да променим това. Вашите разсъждения, господин председател, имат, са много интересни, но всъщност ние трябва наистина да се зададем въпроси за това как процедираме. Трябва наистина да действаме като една единствена сила, а не като сбор от 27 противоречиви политики. За тази цел, господин председател, ние разчитаме на вас. Имаме нужда от обща метода, общ метод, за да може Европейския съюз да бъде голяма сила в световен план. Трябва да е, тази насока службата за външни отношения е първата важна крачка. Мисля също така и за финансовите ресурси в областта на сигурността и отбраната, които трябва да бъдат е, изразходвани по-правилно и по-ефективно. Поне за сега ние сме много далече от това. И присувавам държавите членки в близките месеци да се присъединят и да започнат да а, вървят към поне някои от целите, набелязани в тези заключения. Относно работната група, представена от господин Ван Ромпой, да, това е добра идея и също така трябва да си извлечем уроците от финансовата криза и от нашите иллюзии, с които се залъгвахме. Финансово управление економическо и социално управление, двете трябва да бъдат обвързани. Благодаря за вашето внимание. Thank you. Miss... Благодаря, господин председател. А сега Мартин Шулц от Социалисти и демократи. Аз ви слушах много внимателно и ако направя обобщение на казаното от вас, нещата изглеждат много лесни. Изглеждат така, че няма проблеми в съвета. Вие бяхте преки свидетели на дискусията, аз не, но въпреки всичко аз е, имам малко по-друга представа за Европейския съвет, различно от тази, която вие поднесохте днес. Това, което ние видяхме, че в два случая имаше изправене на европейски правителствени ръководители срещу европейските реалности – Свободата на движение на хора, на услуги, на капитали, на стоки, е, които са залегнали в е, договорите от Мастрихт, е, като че ли сега се подкопават. Аз имам чувството, че може би към свободното движение на капитали трябва да се подхожда също така интензивно, както към свободното движение на хора. Това, което виждаме, вие го намекнахте, но не го изговорихте изцяло. В този процес, в който се намираме сега след приемането на Лисабонския договор, институциите се борят за властовите си позиции. А това, което вие е, правите тук, представяне на една нова институция, тази нова институция се опитва да осигури своята властова позиция. Това прави всяка друга институция, обаче свързано с това, което протича в Европейския съвет, опасността е голяма. В процеса след приемането на Лисабонския договор правомощията, които са прехвърлени върху Европейския съюз и са предвидени в договора за общностните институции, всъщност те трябва да се подчиняват на резерва от страна на Европейския съвет. И точно това е погрешният път. Не може от една страна да се пропагандира това, което вие сте направили. Например, в международната политика, в международната дипломация, в международната търговия ни е необходима единна европейска позиция, единно европейско действие. И същевременно с това не трябва да се подхожда, че така, че е, да се следва някакъв принцип на целесообразност и ако тази политика не съответства на, евро... на националната политика, тези принципи да не се спазват. И точно това сега се наблюдава сега в Европейския съюз. Европейската народна партия всъщност има най-много правителства. Социал-демократите е, също имат правителства. Тук не става дума за идеологическа, за институционална опасност. И това е опасност за цяла Европа. Задачата на Европейския парламент е, е да посочи това, което колегата Дол нарече общностен метод, а този метод означава изпълнение на общностните правомощия. Може ли някой да си представи, че ние можем да решим на национално ниво някои от паричните проблеми? Не. Може ли някои от предизвикателствата на промените в климата да бъдат решени национално равнище? Не. Може ли някакъв проблем от световната търговия да бъде решен и овладян от една единствена държава членка. Естествено, ние с Китай можем да дискутираме като Европейски съюз с 500 милиона жители. Това е едната възможност. Ние можем е, също да посочим, че е, Федерална република Германия, е, Франция, Кипър, Малта, те биха могли и сами да преговарят с е, Китай, обаче китайците няма да бъдат толкова впечатлени, господин Ван Ромпой. И за това смятам, че задача на този парламент е да наложи този общностен метод. Комисията за първи път в лицето на изказването на господин Барозо по ромския проблем показа готовност за действие, готовност за борба. И е, този проблем ще намери решение. Парламентът ще предложи решение такова, каквото беше посочено от всички, а именно, че човешкото достоинство е недосегаемо и е, Искам да посоча тук, че има и други предизвикателства, когато става дума за финансовата прогноза, не трябва да се наблюдава ренационализация, защото в този случай ще има съпротива от целия Европейски парламент. Благодаря. Господин председател, господин, господин председател Шулц, имам, има въпрос към вас. Съгласен ли сте, съгласен ли сте да отговорите на въпроса? Госпожа Мурвай. Господин Шулц, въпросът ми е много прост. Как може идеите, възгледите на гражданите в нашите държави членки е, на местно ниво да бъдат изцяло пренебрегнати? Е, как е, според вас това се вписва с основните идеи за демокрация? Решението на е, европейско ниво, което се взема от лица, които не са избрани, може да вземе връх над е, волята на гражданите. Въпросът ми, поне според мен, е много прост. Благодаря ви, казва председателя, господин председателя Шулц. Колеги... Уважаема колега, всяка правова държава има задължение да следи изпълнението на законите. Това е 100% мнението на хора, които твърдят, че ако в отделни случаи има проблеми с граждани в Европейския съюз, то тогава задължение на съответната държава е да реши тези проблеми. Ако става дума за наказателно-правни проблеми, да започне наказателно преследване. Това се отнася и за спазването на общностното право. Държавите, които са членки на Европейския съюз, са задължени да спазват европейското право и да го реализират в е, конкретните случаи. И това е което искаме и в случая с ромите. Ние не искаме повече. Благодаря. Господин председателя е, Ферховщад, е, либерали е, и демократи, благодаря господин председател. Първо искам да благодаря на президента Ван Рампой за доклада, който ни представи за тази важна среща на съвета. И в началото искам да се свърна последната част от вашето изказване, въпроса за ромите. Искам да кажа съвсем ясно и лично на моя колега от Народната партия, че по въпроса за ромите е, комисията е, е, работи както трябва и ние не можем да ги критикуваме. Ние трябва да им помогнем в тази битка. И искам да призова комисията да се придържа към своята гледна точка, защото това е основен въпрос. В момента ние сме изправени пред един основен въпрос. И мисля, че ценностите е, са толкова важни, е, колкото и пазара в Европейския съюз. И за това е важно. Важно е, е всеки да разбере, че комисията разглежда всички държави членки като равноправни, както големите, така и малките. Е, при е, ценностите няма разлика между големи и малки държави. Трябва да прилагаме едни и същи правила. Ови, е, вярно е, че Европейския съвет беше едва ли не отвлечен от този въпрос. Действително, това се случва в политиката, обаче Европейския съюз много често се занимава прекомерно с имиджа си днес. Жалко, е, защото примерно по въпроса за економическото управление, скъпи колеги, ние нямаме време за губене. Ние не можем да си позволим да се справим пред нова економическа и финансова криза без е, нови инструменти за економическо управление. Защото ние знаем, е, че не можем да се лишим от економическите стълбове. Ако е, погледнете интересите на отделните държави членки, примерно на Германия и на другите страни, е, ние виждаме колко са необходим пакет по економическото управление и се надявам е, комисията на 29 септември да предложи такъв пакет, както поне обеща. Според мен, за да ни имат доверие, трябва този пакет да отговаря поне на три основни условия. Е, първото, господин председател, както вие винаги сте казвали, е, че това не е въпроса само за засилване на данъчното наблюдение, но също така и подобряване на макроекономическото наблюдение. Това е полуката от тази дълбока криза. Не засяга само е, пакта за стабилност, а изобщо економиката в държавите членки. Второто условие е в пакета да има санкции и то ефективни санкции. И според мен най-добрият вариант е тези санкции да са постъпателни. На второ място да има съчетание на е, финансови глоби с политически наказания. Не избор между едното и другото, а съчетание от двете. И на трето място, в някои случаи е, трябва правото на глас да бъде суспендирано за унези, които нарушават правилата. Аз мисля, че е, това става в нормалния живот и трябва да става и в политическия живот. И накрая, третото условие, поне според мен, господин председател, е, че трябва комисията и е, съвета и Европейска централна банка трябва да бъдат инициатор, защото аз смятам, че наблюдението върху държавите членки просто не се осъществява. Нито по Лисабонския договор, нито по пакта за стабилност и няма да продължи. Вие виждате, че Германия и Франция трябваше да прилагат пакта за стабилност, но 2005 година просто го промениха. И не трябва това да се повтаря. Така че инициативата трябва да бъде в ръцете на комисията и аз лично поне се надявам на 29 септември и възоснова на работата на тази Task Force да имаме на масата пакич, който да бъде достоен за доверие на масата и на съвета и на комисията. Е, благодаря. Е, сега давам думата на госпожа Ребека Хармс от Зелените. Благодаря, господин председател. Господин председател Ван Ромпой, аз е, чух доклада за последната среща на върха, която ние не наричаме така, защото се става дума само за среща на съвета. Този доклад, а и публичният доклад ме навежда на мисълта, че вие и ние като че ли се движим в различни галактики. Това, което аз очаквам, когато се срещат правителствени ръководители на Европейския съюз заедно с външни министри в Брюксел в времена на продължаваща криза е нещо съвсем различно от това, което вие представите. И колкото и често да четете вашата проповед за успехите на тази среща на върха, аз бих казала, че всъщност вие нищо не постигнахте. Особено вашата роля, господин председател на съвета, като човек, който предлага групи за бързо реагиране като изход от финансовата и економическата криза, точно по вашата роля трябва да си помисли малко повече. Радвам се, че чух, че комисията не иска повече да участва в тази игра на прехвърляне на правомощия към отделните държави членки, а през следващите дни ще чуем предложения от комисията как може да изглежда едно общностно економическо управление в Брюксел. Аз смятам, че вие прекалено много се концентрирате върху е, механизмите на санкции и те не са възможни без промяна в договорите. В крайна сметка се получи така, че днес е, имаме една ситуация между държавите членки, която може да се опише така. Ние сме единни в неединството, обаче не сте постигнали никакви успехи в е, общностното управление. И смятам, че когато става дума за възприемане на европейската политика в времена на криза, това явление е изключително вредно. Аз смятам, че вие носите особена отговорност за изостране на профила на европейската политика и моето впечатление е, че дори вие да играете много тежка роля след договора в от Лисабон, смятам, че трябва да положите повече усилия за повече общностна политика, а това вие не изпълнявате до сега като изискване. За ромите искам да посоча, че не съм съгласна да има само едностранно извинение от госпожа Рейдинг. Аз продължавам да очаквам французите да декларират защо днес съвсем открито могат да се поднасят лъжи на комисията. Това е обект на извинение и трябва да има такова извинение. Радвам се и за мен това е най-добрият резултат от тази среща на върха, че господин Барозо застана зад госпожа Рейдинг. Тази процедура трябва да започне и то в пълния и обем. Всички тези разсъждения, които започна госпожа Рейдинг, трябва да бъдат продължени. Аз се вълнувам от това, че във времена на особена несигурност, на економическа криза, на финансова криза и несигурни перспективи за бъдещето, е, нарастваща бедност в Европейския съюз, Държавни ръководители като Никола Саркози и Силвио Берлускони могат да е, посоча и други примери, но това са водещите актьори в Европейския съюз по този проблем. Та аз се очудвам, че те прехвърлят своите вътрешно-политически проблеми и по-точно ги скриват зад една а, политика, която като че ли не се вписва в а, м, настоящото съвремие. Благодаря. А, председателят прекъсва оратора. Ораторът продължава. Това не трябва да се допуска. Благодаря за вашата реч, казва председателят. А сега господин Тимоти Кирхов от консерваторите и реформистите. Господин председател, съвсем, няколко, съвсем кратки забележки от общ характер, преди да пристъпя към специфичните забележки. Първо да поздравя съвета за подобряването на економическото управление в, в Европейския съюз. Относно ромите, искам да кажа, че оказваме натиск за да направи, за да получим конкретно изказване от комисията, която е всъщност пазителя на договорите. И също така, мисля, че действията на французите в някои отношения не са никак. не допринасят по никакъв начин за е, европейското единство. Ние, си, ние говорихме тази сутрин с някои от държавите членки относно евентуален стратегически съюз. Относно Пакистан, радвам се, че съветът е приел пакет от мерки за бъдещото развитие и възстановяване на Пакистан. Помощта за развитие на Пакистан е жизнено важно значение и коалиционното правителство на Обединеното кралство е гордо, че че е отделено 0,7% от националният брутен продукт на, на Обединеното кралство за помощ за Пакистан и това до 2013. Бъдещето на развиващия се свят зависи от една динамична и здрава економика. И аз лично искам да има още по-свободен достъп на пакистанския пазар това ще стане с намаляване на различните акцизи и други такси. Също така, и целта да се установи ново партньорство, стратегическо партньорство между Европейския съюз и Пакистан, беше предложено от британския премьер Дейвид Камерън. И тази цел е, е следвана от цялото правителство. Чувствам също така, че има нужда да се вземат предвид индустриалните ам, специфики и да се, да се пристъпи към истински мерки, а не към полумерки. Защото подобно предателство спрямо Пакистан ще бъде недостойно. И ние ще следим отблизо дали вашите амбиции няма да се окажат просто празни и протекционистични приказки. Благодаря. Господин Патрик Люхерик. Господин председател, скъпи колеги, от Европейския съвет медиите ни казаха, че зловещата полемика, която подхранва е, е, френския президент срещу комисията, за да има организиран лоб във Франция срещу част от европейското население, ромите. В името на универсалните ценности и на човешките права, френското правителство, но и други правителства трябва е, да спрат това заклеймяване и това ужасно изгонване. Едновременно с това Обединената левица в Европейския парламент парламент изисква директивата, наречена директива на срама, защото става въпрос за връщане на хора в родината им, е, както и партньорството е, за връщане на пакистански бежанци да бъдат отменени. Едновременно с това, е, какви конкретни инициативи възнамерявате да поемете, господин председател, за да може най-после ромското население да се извади от бедността и мизерията? Политиката срещу мигриращите просто руши моралното влияние, което Европейския съюз може да има в света. Антиевропейския популизъм е, принизява политиката и подхранва ксенофобията и е, подражда онова, което Бертол Брехт нарече страхотното чутовище. Съвета отново е, даде заключения, които е, вредят на народите и на самата европейска идея. Ще посоча примери. В момента, в който ултралиберализма забива света в криза, вие по вашия текст Искате да има амбициозни споразумения за свободен обмен. Искате да се ускори пазара, е, който е трансатлантически. Тоест, ние да се равняваме е, по американските критерии и по-активно да участваме в НАТО. Господин председател, е, вашето подчинение на Съединените щати и вашия милитаризъм ще унищожат Европа. Във външната политика вие говорите за проект, който цитирам, да има ясна стратегическа ориентировка. За какво точно става въпрос? Според Европейската обединена левица, добра външна политика е, трябва да участва в борбата срещу бедността, глада, е, отмяната на външните задължения, е, разоръжение и мир. Трябва енергийна политика, за да може среща на, държавно на върховно ниво за климата да успее. Вие казвате, че сме най-голямата търговска зона, обаче не започват никакви данъци върху финансово финансовите сделки. Какво друго възнамерявате да направите, освен този благ текст, за да постигне успех диалога между Израел и Палестина? Виждам, че вие не говорите за границата от 67 година, нито за източен Ярусалим като столица. Вие тъкмо обратното е, много добронамерено бдите над израелските е, заселници. Е, вие говорите за европейско тримесечие. Вие говорите за надзор надзор с заплаха от санкции срещу държавите. Защо криете, че държавният дълг се задълбочи не защото имало социални разходи, а защото имало постоянна подкрепа на силите на парите? Защо няма никакъв промишлен проект или за услуги, или за селско стопанство на нова основа и, е, да, е, и от полза за заетостта? Искам да разбера какво е правното основание, за да прилагате такива санкции, които още повече ще влушат положението и на държавите, и на народите. Ние сме в Европейска година срещу бедността. Кои са инициативите и действията? Господин председателя е, прекъсва госпожа е, Нирки Цавела. Свобода и демокрация. Благодаря, господин председател. По въпросът за ромите. Не мисля, че проблемът е само е, експулсирането на ромите от френска територия, а по-скоро Проблемът е, е в нечовешките условия, при които живеят ромите в различните европейски държави. И вместо да осъждаме тук, трябва да се обединим и да излезем с конкретни предложения. От момента, в който всички знаем, че ромите са мълценство във всички европейски държави, трябва да предложим програма за всички европейски държави на общностно ниво за борба срещу социалното изключване на ромите. Така че тези експулсирания всъщност са само едната страна на проблема. Основната на проблема засяга бедността на ромите. Господин председател на съвета, вие представихте позицията на Европа в области като вътрешната политика и казахте, че ще трябва да имаме общи интереси. Без съмнение. че ако си помислим как, какво става в Китай и за китайските финансови резерви, да, определено залогът е много голям. Та, тук ви питам, Мислите ли евентуално да премахнете пречките, които бяха поставени пред е, Европа в преговорите и с Китай, например преговорите с е, Иран или пък е, незачитането на човешките права? А сега господин Ван Хенк от независимите. Благодаря. Всъщност една от точките в дневния ред на среща на върха беше засенчена от политически коректната глупост, която госпожа комисар Рединг изрази по отношение на френското правителство. Крайно време е комисията да бъде насочена към нейните граници. Държавите членки имат не само правото, но и задължението да започнат да действат, когато биват обиждани от нелегална миграция, детски труд и така нататък, те са задължени да спазват собствените си граници. И аз мисля, че няма никакъв смисъл да се отрича проблема с ромите. Аз искам да науча какво би направила комисията, ако в центъра на Брюксел бъде изграден ромски лагер. Белгия като държава, която в момента има председателството на съвета и господин Ван Ромпой не изразиха никакво отношение. Те просто си замълчаха и в последния дебат бяха безпомощни. Аз мога само да установя, а това е една странна констатация, че е, Италия, Франция на последната среща на върха отново бяха свидетели на това, че политическите чиновници на комисията отново придърпаха властта към себе си. Това не е добре за Европа. Благодаря. Думата поиска председателят на съвета. Дава му е. Господин председател, скъпи колеги, е, винаги има различни начини нещата да бъдат представени можем да се оставим на усещанията си, можем да се ръководим от фактите и от постъпките. Моя характер ме кани да се придържам към действията и към фактите. Какво направихме през тези първи 8 месеца на годината с нова комисия и с нови институции след влизането в сила на Лисабонския договор? Ние постигнахме съгласие по финансов надзор, по важен финансов надзор, изключително важни реформи с сътрудничеството, разбира се, на парламента. Ние се споразумяхме след дълги преговори по външно действие – по службата за външни действия, нова, ново Министерство на външните работи, нова дипломация за Европейския съюз. Това са две изключително важни постижения, които е, бяха осъществени в рамката на сложна институционална архитектура, която обаче ние пожелахме. Ние постигнахме съгласие по важен пакет за оказване на подкрепа на Гърция да оцелее. Ние постигнахме споразумение по пакет от 110 милиарда, който е свързан с изключително важна програма за реформи. И тази програма за реформи се осъществява въпреки тежките трудности, пред които е изправено гръцкото правителство. Споразумяхме се по пакет от 750 милиарда за оказване на финансова подкрепа в случай, че естествено и при определени условия, което успокои пазарите и отвори нови перспективи. Под Европейския съюз даде тласък на нови реформи. Знам, че те се успорват в страните и отвъд. Осъществяват се важни реформи в много европейски страни без натиска от европейските институции е, това нямаше да стане толкова бързо. В външната политика, аз искам да ви напомня, ние постигнахме съгласие между 27 страни е, след е, съвета за сигурността върху санкциите срещу Иран и допълнителните санкции срещу Иран. Постигнахме съгласие, а то далеч не беше лесно. Постигнахме съгласие и по резолюция, съгласие между 27 страни е, по диалога между Сърбия и Косово. Вие много добре знаете, че пет европейски страни не признават Косово. Така че този диалог обаче е изключително важен за стабилността и за мира в е, този район, е, който също е европейски район и който трябва да има европейска перспектива. Ние постигнахме съгласие, най-после постигнахме съгласие по търговско споразумение с Корея. Постигнахме съгласие и по пакет за подкрепа, който не е само финансов, но и търговски, с Пакистан. Ние бяхме съгласни по общ подход към Близкия изток и е, през декември 2009 година изработихме обща позиция на 27-те към една от най-сложните страни в света, а именно Близкия изток. И добавихме нова декларация, е, която е, беше взета под внимание отново от квартета преди няколко дни. Всичко това беше направено. Това са постижения, това са факти и аз се придържам към фактите. Е, колкото до така наречената Task Force, е, бавно работим. Не, не работим бавно. Започнахме през май. Сега сме септември. Сега сме септември. Е, за няколко месеца ние направихме значителни крачки напред и ще направим заключение не през декември, както беше предвидено, а в края на октомври. И искам да ви уверя, че тук ще ви изложа качествените заключения от работата на Task Force. Няма никакви проблеми между комисията и нас. Ние работим ръка за ръка, за да постигнем добри резултати. Няма никакви съперничества, няма съперничества между институциите. Колкото до проблематиката за ромите, аз повтарям петте точки, които не бяха заключения на Европейския съвет, защото не сме стигали до заключения като съвет, но по тези пет точки има широк консенсус. Ние сега чакаме резултатите от разследването, което води комисията и не трябва да предпоставяме резултатите. Е, е, на е, съвета ме помолиха и аз отбелязвам, че комисията започна работа за да разработи план за по-добра интеграция на някои младсинства, едно от които са и ромите. Искам да добавя и няколко думи на фламански. Това беше едно време знак, език на младсинство, но от време на време можем да го чуем. Dat het bilan van die eerste maanden in... Мисля, че равносметката на тези няколко месеца при такива сложни обстоятелства всъщност е положителен, въпреки всички проблеми. Никога не бихме помислили дори, че економическия ръст ще се възстанови така бързо. Знам, че този економически ръст все още е крех, ако я завим. Знам, че сме само в началото. Но ако преди няколко месеца някой ми кажеше, че ще имам економически ръст от 3% и половина в някоя държава, и че средният ръст в Европа ще бъде 1,5%, никой не би повярвал. Като се има предвид социалният и е, политически контекст в много държави, просто е невероятно как започнаха реформи и как сега вече работим за едно ново економическо управление. Днес оставам все пак предпазлив относно това, което казвам, но економическата и финансова ситуация в Европа е много по-добра спрямо това, което беше преди няколко месеца. Но това се дължи на общия труд, въпреки че имаме още много работа пред нас. Та, господин председател, много европейски граждани очакват от нас именно такива стъпки напред. Не просто да говорим за общностните методи. Разбира се, че те са важни, но това, което очакват европейските граждани от нас, което най-вече очакват, са ясни, конкретни резултати и перспективи. Ако перспективите са по-добри, ние не бива да ги крием, ние трябва да ги кажем ясно, да ги скажем ясно, за да може населението да има надежда. Идеята е да подкрепим това население и економическия ръст на нашия континент – аз се придържам към фактите, господин председател. Не искам тук да се оставя да бъда воден от някакви усещания. Фактите през последните 8 месеца показват, че с общата работа на институциите ние напреднахме и сме в правилната насока. Благодаря. Благодаря, господин председател на съвета, господин заместник председател на комисията Севчович. Господин председател, съвсем кратка реакция относно казаното от политическите лидери. Първо, относно ромите. И тук аз също искам да уверя парламента, че комисията ще продължи да действа според договорите. Първо, ще направи един правен анализ на ситуацията. Второ, ще подкрепи интеграцията на ромите, защото всички знаем, че искаме дългосрочни европейски решения. И комисията извърши голяма работа с Испанското председателство в тази насока. Ние организирахме среща на върха в Кордоба по този повод. И ние използваме този дебат, тази възможност, за да подсилим процеса и да започнем да мислим как да използваме нашите ресурси, нашите инструменти, по по-добър начин за бъдеще, защото е ясно, че имаме нужда от европейски консенсус и от повече ангажираност на европейско ниво, а, също така и от по-добро сътрудничество с гражданското общество, с националните и регионални власти, за да вървим в правилната посока. Само така ще успеем да намерим положителните решения за интеграцията на ромите в Европа. Що се отнася до предложенията за економическото управление, искам да уверя политическите лидери, че ние ще се занимаваме с макроекономическите неравновесия, нестабилности и с надзора. Ще подсилим финансовата и рамка и фискалната рамка. Ще се средочим също от намаля... върху намаляването на дълговете и устойчивото развитие. Така че всички заедно ще представим на 29 септември един пакет за финансовата регулация и един друг за евентуална директива. Така че мисля, че приоритетите, които бяха споменати тук от политическите лидери, ще се отразят много ясно в пакета, който ще ви бъде представен съвсем наскоро. Относно Пакистан. Мисля, че ние сме един от основните национални а, донори, дарители за Пакистан. И нека само да ви кажа, че това е първата ни стъпка, само първата в начина по който помагаме Пакистан. Трябва да сме още по-ангажирани, трябва да им помагаме с хуманитарна помощ, с помощ за развитието и също така да подобрим достъпа на пакистански продукти на европейските пазари. Какво можем да направим? Можем да предприемем мерки, то много спешни мерки. Трябва тези мерки обаче да бъдат съгласувани с нашите партньори от Световната търговска организация. И трябва да оценим също така позицията на Пакистан за евентуалното присъединяване към различни световни организации. Надявам се да помогнем на Пакистан и да помогнем на възстановяването на неговата економика. Относно Близкият изток, мисля, че тук в всички европейски институции всъщност всички признаваме, че е много важно това е, този, да има такъв мирен процес. Това е политически приоритет. За, нека да ви уверя, че баронеса Аштън се занимава близо с този процес. И тя скоро ще представи своите идеи за това как можем да се сътрудничим и как можем да напреднем в а, този процес. Господин Дол каза, че ускоряването на този процес е от жизнено важно значение. Мога да ви уверя, че ние в комисията, както и службата на госпожа Аштън, ще направим всичко възможно, за да работим в тази насока. Благодаря, господин заместник председател, казва председателя на Европейския парламент. Други... Следващият оратор, колегата Иво Белет. Благодаря, господин председател, господин Ван Рампой. Добро утро на всички. Аз се радвам, че съвсем правилно посочихте, че европейските граждани очакват резултати, а и перспективи. Мисля, че първото условие да се изпълни това е ние да започнем да говорим с един глас. Най-вече по отношение на предстоящата среща на върха с Азия и с президента Обама през следващата седмица. Вие можете да бъдете решаващия двигател в този процес. Една от решаващите дискусии през следващите месеци ще бъде дискусията за климата климата, господин председател. Аз е, мисля, че е, тук трябва да се приложи общия подсок подход при финансовите транзакции. Това е така нареченият подход на Робин Худ. Вие можете да станете нов Робин Худ. За това обаче трябва да се осигурят средства за инвестиране в възобновяеми енергии и в економия на енергия, не само в Европа, но и в Африка. Знам, господин президент, вие обещахте да редуцирате силно бедността в Африка. Вие искате да развивате устойчивите енергии и това може да се превърне в много ефикасен инструмент за постигане на тази цел. Тук ние е, не трябва да оставяме поле за действие само на азиаците и в частност на китайците. Господин Вам Ромпой, вие е, изминахте много добър път, много неща направихте през изминалата година, очакват се и много неща от вас. Сега трябва да признаем, че Европейският съюз през последните месеци направи важни стъпки и ние успяхме добре да устоим на финансовата и економическата криза. Смятам, че още много може да се участва от вас. Госпожа Декайда за половин минута. Да, всъщност да, разменихме си бележки за е, ромите. Говорихме за инцидента с е, ромите. Искам да добавя нещо. Ние подкрепяме и по съдържание, и по формата. По формата искам да се обясня. Ние не можем непрекъснато да конфискуваме Втората световна война, защото няма никакви изводи от това. Трябва да напомня, че циганите, както евреите, както и хомосексуалистите, както и комунистите са били в лагери. Е, там е, просто са били подложени на изтребване. И госпожа Рединг е права, че именно от тогава, именно от тази епоха, ние сме решили в Европа да има мир и никога да няма расова дискриминация. На това държим. Ние подкрепяме комисията, ние оценяваме начина по който тя опазва договорите, но ние твърдим, както и други са го казали, и големите, и малките страни. Искам да ви кажа, че след тази среща на държавите глави, усещането за нов нарастване на национализма за мен е почти е, плашещ опит, защото има рефлекси от 30-те години, които продължават да съществуват и трябва да се пазим от тях за бъдеще. Съвсем накратко по економическото управление, господин Рампой, вие казахте, Task Force работи през октомври заключения. Една дума, вие ще изготвите механизми за наблюдение в най-строгото съблюдение на финансовите принципи. Да, обаче социалните помощи помощи, да, но пенсиите, изобщо социалните параметри са работа на държавите. Това не е мнението на моята група. Мнението на моята група е, че трябва да се бди над социалния надзор, като включвате социалното измерение. Не може да правим Европа срещу гражданите. Господин Александър Граф Ламсдорф за две минути. Благодаря, господин председател. Ставаше дума за работна среща на Европейския съвет и е, ставаше дума и за външната политика. Е, същевременно се е, провежда среща на ООН и там се гласува срещу това, което вие казахте, господин Ван Ромпой, и също също казаното от госпожа Аштън. Аз искам да посоча, че Европейският съюз трябва да извърви още много дълъг път до достигане на политическата власт. Ние днес имаме доста економическа власт, успяхме до голяма степен да се справим с кризата. Сега, за тези таскфорс, вие казахте, господин Ван Лоромпъй, че има голям консенсус. В края на месеца ще бъде тестван този консенсус. На 29 септември комисията ще представи своите документи. Вие казахте, че на 27 ще представите един проект и смятам, че нещата са съгласувани до някъде. Аз ви чувам често да говорите и холандски, което е олицетворение на общностния метод. Чудесно, че трябва да се предвиди надзор на националните фискални политики. Ние поздравяваме това излишно. При санкциите знаем, че няма единство така че на края на месеца ще се проведе този тест. Защо ние като парламент настояваме на общностния метод? Колегата Шулц посочи вече, че ние трябва да се справим с процеса след Лисабонския договор. Решаващото обаче е следното. Съветът сега е орган на Европейския съюз. И е, какво точно означава това, ние не знаем точно. Дали ще става дума за събрание на държави членки, които представляват само национални интереси, но, например, мога да посоча какъв е интереса на Обединеното кралство. Възможно най-малко регулация и в финансовия сектор. И сега тук трябва да осъзнаем, че трябва да спазваме общностния метод, за да можем да наложим общностния интерес над националния. Благодаря за вниманието. Госпожа Джил Еванс за една минута. Благодаря, господин председател. В момента сме в критичен момент. Европейския съюз трябва да покаже своето лидерство в световен мащаб, особено в борбата срещу бедността и с климатичните промени. Но ние също така трябва да имаме по-добро вътрешно економическо управление. Това зависи и от държавите членки. Трябва да се справим с недостига на управление според Лисабонския договор и също така да координираме по-добре управлението между отделните държави. И имаме нужда да променим целите, свързани с регионалните а, различия. Препоръчвам на председателят Баросо да дойде в а, моят избирателен район следващата седмица. Ние имаме три фонда, с които се борим срещу бедността. Ще му покажа какво представлява разликата в финансирането и до каква степен тя играе в економиката. Такъв е проблема и на други региони. Регионалните фондове не трябва да бъдат прехвърлени към националното управление. И също така призовавам комисията да не подкопава тази добре функционираща система за дългосрочно развитие на регионите. Благодаря. А сега колегата Дерек Ян Епинг. Бих искал да помоля господин Върховщад да остане в залата. Ромите с един дълбок социален проблем и не трябва сега лицемерно да говорим за това. Ние чухме господин Ферховщад как хленчи на предишна сесия и той, оби, об, той всъщност обвини господин Саркози. Господин Ферховщад 99-та година е бил министр-председател и той е върнал роми в Словакия. Те групово бяха отстранени от Белгия и има решение на съда срещу е, това действие. И неправителствени организации протестираха срещу това. Е, парламент има право да знае и народите има право да знаят. И за това го казвам. Защото непрекъснато хленчи някой и господин Ферховщад дори не слуша, защото не иска да му се напомня това. Именно точно това правя. И за това съм бил избран, за да му напомня какво е направил. Е, и господин председател, вие имате награда за лицемерие и аз съм сигурен, че господин господин е, е, е, веднага ще я спечели. Благодаря ви много. You, е, Благодаря. Следващият оратор Марио Бургези. Една минута. Господин председател, цената за това лицемерие аз или по-скоро наградата за лицемерие бих присъдил на госпожа Рединг, защото Тя изобщо не говори за състоянието на ромите в Люксембург. Там изобщо законите не предвиждат е, възможност за изграждане на ромски лагери. Виждате какви разлики има в Европа в това отношение. Аз желая от Европейския съвет, където всъщност е, се събират държавни и правителствени ръководители, да си направи добри изводи за патриотизма на комисията. Не трябва да се слушат поученията на един комисар, който едва ли е пример за човечност. Европейското право, правото на народите, може би европейското право едва ли предвижда децата да не се пращат на училище. Също така и някои проблеми свързани с расизма, а и някои проблеми свързани с обяда, който се предлага. Господин Ван Стъп. Благодаря, господин председател. Преди няколко дни имаше една смешна резолюция, която обвиняваше Франция във всичко и в нищо. Европейския парламент едва ли не беше е, отсъдил. После пък е, е, госпожа Вивиан Рединг също направи смешно изказване. И става някакси смешно, когато в Европейския съюз ние обръщаме гръб на правото и на правните факти е, и се съсредоточаваме върху а, думите. Въпросът тук е Чисто юридически, до кога, при какви условия държавите могат да връщат обратно, да експулсират граждани на Европейския съюз? Трябва ли в такъв случай да дадем а, да, този казус на някакви местни трибунали или пък на Европейския съд? Тук не говорим за депортиране или експулсиране. Просто трябва да се съсредоточим и да видим до каква степен имаме гостоприемство и кога това гостоприемство си има граници, кога всъщност ще ни умръзне да бъдем ограбвани, крадени и така нататък. Има също така и престъпници, които са безработни и които трябва да бъдат експулсирани. Така че се надявам съветът да помогне в решението на този проблем. Благодаря. Господин Ланген. Аз просто се чудя на вашия оптимизъм, когато предлагате междинен доклад за Таспорт. Ние трябва да видим какви са конкретните резултати, но що се отнася до оценката на економическата ситуация, мисля, че както председателят на комисията Барозо вие малко прибързано твърдите, че економиката се е възстановила. Аз Смятам, че докато не бъдат спечелени САЩ на наша страна, няма да се справим с кризата. Със сигурност е добре, че установявате напредък и всички се надяваме, че този е, напредък ще се осъществи на практика. Но като се вземе предвид е, госпожа Лагард и дискусията, която продължава, а тя а, е, твърди, че а, Германия е подобрила конкурентоспособността си за сметка на другите държави, аз бих казал, че ние нямаше да имаме този економически растеж без този локомотив. И локомотивът, ако спре, ние няма да постигнем влакът да отиде там, за където е тръгнал. И е, аз мисля, че трябва да се реши основно въпроса с задлъжналостта. Това е въпрос, който според мене е, не изисква само въвеждане на европейски семестър, който е добро решение трябва да има и а, автоматизъм от страна на комисията, не а, от страна на съвета на министрите на финансите. Ако ние не действаме така, няма да постигнем целите на пакта на стабилност. Мисля, че е добре да спечелим отново доверието, но това ще стане само когато другите колеги е, кажат, че общностния метод и включването на парламента трябва да получат по-голямо значение. Благодаря. Господин Хюкс, една минута. Благодаря, господин председател. По економическото управление моята група подкрепи усилията за по-голямо економическо координиране, обаче се съмняваме по посоката на комисията и съвета. Искаме, защото всъщност се е, е, укрепва един небалансиран подход, който повече от десетилетия. И всъщност вие се основавате на предположението, че балансиран бюджет с по-гъвкав пазар ще е, доведат до по-добре разпределени блага е, и е, до просперитета. Всъщност ние трябва да имаме правилен баланс между потенциални конфликти и целта на политиката, това се пренебрегна. И това, което се предлага е за 24 милиона безработни в Европа е консолидиране и постепенно намаляване на социалната защита. Това не е достатъчно. Трябва економическото управление да иска балансиран подход и е, смесване на обществено финансиране и работа е за безработните. Това трябва да върви ръка за ръка, защото ако сегашната система се реформира, ако се набляга обаче само на бюджета и намаляване на обществения дълг, това е погрешно от економическа гледна точка и на социалните стандарти. Сега има въпрос към вас. Има. Е, е, има искате ли да отговорите на въпроса? Господин Ламсдорф, заповядайте. Я, колеги, да, колега Хюс, ние работихме заедно и изключително оценя резултатите от вашата работа. Обаче анализа на економическата криза, смятам, че тук като че ли доста дълбоко грешите. Е, не сте ли съгласни с мен, че е, имаше огромна задлъжнялост, прекалено много разходи в, в преследването на така наречените политически цели. И не сте ли съгласни с мен, че сега е правилно да се заложи на стабилност и здрава фискална политика, за да се излезе от кризата? Колегата Хюкс? Да, благодаря. Много е трудно да изложа такива комплексни аргументи за една минута, но нека да ви кажа, че здравето на финансовите, на обществените финанси е много важно и имаме нужда също от много важен метод. Един добър метод. Трябва да се върнем към критериите от 3% за дефицита. Иначе никога няма да имаме нужният ръст и ще продължим с стагнацията и с безработицата. Имаме нужда от два правни подхода, а не само от един, който да се средочава върху а, намаляването на дълга. Благодаря. Благодаря на колегите за дискусията. Беше интересно да имаме такава оживена дискусия тук. А сега колегата Марио Мауро, минута и половина. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. Два откровени въпроса към заместник председателя на комисията и господин председателя на съвет. Е, първо, е, каква е логиката, е, която управлява външната служба? Много силно впечатление ми направи това, което каза господа Аштон, е, французин в чат, италянец в Албания. Изобщо тия назначения някой, който е в ляво тук, ще ми каже, че има неоколониална логика в тези назначения. Е, е, каква е логиката, която управлява разпределението на длъжностите в тези служба? Аз ви задавам конкретен въпрос. Имаме големи амбиции за Европейския съюз и за бъдещето. Каква е ролята е, за да глади по посока на косама регионалната политика на всяка държава членка? Тогава ние се самозаблуждаваме. Втори въпрос сега ромите. По политически причини ние винаги можем да посочим с пръст дадено правителство за това, което прави. Обаче основният проблем се стои. Искаме ли ние е, да коминутаризираме темата за ромите? Искаме ли да намерим европейско разрешение? Искаме ли да е, направим общностна реакцията на Европейския съюз срещу тези миграционни потоци. Трябва да се отговори на тези въпроси. И докато не отговорим този въпрос, ще си скубем косите без да се съобразяваме с е, е, тревогите на нашите съграждани. Госпожа Перес, една минута. Господин... Благодаря, господин председател. Мисля, че на този етап на дебата относно ромите трябва да напомним за девиза на Европейския съюз, а именно единни в разнообразието. Това трябва да се спазва и за ромите. Ние трябва да спазваме този девиз на Европейския съюз и за ромите и да приложим стратегията, която изградихме в стратегията 2020, е, говорихме за борбата срещу социалното изключване и бедността и това беше една от основните ни цели. В такъв случай, защо трябва да ходим да търсим нови стратегии? Нека да приложим тази, която вече сме си изградили, да й дадем нужните средства, за да успее и по този начин ще направим важна стъпка към интеграцията на ромите. Относно економическото управление, всички говорят за, успешн... за успеха на този семестър на европейското управление. Но аз лично не, не виждам каква е ролята на Европейския парламент в този европейски семестър. Ако ролята ни е само да организираме дебати тук, така както го правим винаги, мисля, че не сме си изпълнили целите. И нека да ви напомня също така, когато дойдохте тук, за да говорите с министъра на социалните дейности, чухте какво беше казано. Економическо управление, което обаче загърва целите, свързани с заедостта, няма да отговори на нашите цели, които сме си набелязали в дългосрочен план. Имаме нужда от равновесено економическо управление. Председателят прекъсва оратора. Колегата Сарвис Волски. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Говорим за външна политика. Трябваше да бъде основната тема на среща на държавните глави. Е, външната политика не трябва просто да бъде реактива, а трябва да изпреварва събитията и трябва да преследва дългосрочни цели. Е, аз е, се страхувам, е, че външната служба е обекта на прекомерни надежди, ако нов инструмент не се придружава от нова съвместна политика. Това е средство, но не и цел. Трябва да се сближават националните политики и тук виждаме ролята на председателя на съвета, който събира държавните глави, за да има сближение на позициите на държавите държавите членки, е, Европейския парламент и националните парламенти също трябва да е, сближават позициите си с инструментите, с които работят. Трябва да имаме по-голямо доверие във външната политика и тя може да се подобрява. А по-големи компетенции означава по-добро географско представителство на 27-те страни, е, защото ние можем да постигнем по-добра и по-компетентна външна политика, като се събере опита и мъдростта на всички държави членки. Нашите стратегически партньори. Ние трябва да кажем, че списъка на нашите стратегически партньори е, е прекалено дълъг. Според мен списъка е прекалено дълъг и трябва да видим кои са важните партньори. Е, не само тези, чиято политика съвпада с нашата и които споделят ценностите, но които споделят и отговорността за общите стратегически цели. Това са партньори от стратегическа важност. Благодаря ви, казва председателя. Дарио, е, Марио Сасоли за една минута. Благодаря, господин председател. През изминалата седмица ние наистина бяхме свидетели на впечатляващ спектакъл. Господин Берлоскони и господин Саркози поставиха под въпрос основните договори и е, те имат явно големи трудности е, в собствените си страни и искат сега да имат комисия, която да е подчинена на тяхната воля. Те не приемат никаква критика и искаха да отнемат и правото на изказване на комисаря. Искам да напомня, че ромите са европейски граждани на европейска територия, трябва да се спазват договорите, трябва да защитаваме този подход и не трябва да се страхуваме да правим това, защото иначе ще нарушим устоите на европейския механизъм. Как бихме могли да намерим стратегия за излизане от економическата криза? Господин председател, някои взеха отношение по това и то доста популистки бяха изказванията. Аз мисля, че тук наистина комисията трябва да направи така, че да се постигне по-голяма степен на социална Европа. Това е предизвикателството. Минута и половина за господин Милан Мон. Благодаря, господин председател. Аз приветствам факта, че Европейския съвет се занима с външната политика. Ние живеем в нов свят, многополярен. Той е, е политически многополярен и това е, нарасва като тенденция. Нито една страна не може да се. Е, справи сама с това предизвикателство сама. Председателят на комисията каза, че в един глобален свят е важна ролята на Европейския съюз като един от основните действащи лица. Затова съжалявам, че е, миналата седмица беше взето в Нью Йорк такова решение. В бъдеще срещите на върха трябва да бъдат подготвени много внимателно. Ние трябва да решаваме важни двустранни въпроси и трябва да се глобализира економическото управление. Трябва да укрепваме форуми като Г-20, които са особено важни е, в епохата след Втората световна война. Ние споделяме едни и същи ценности и съм убеден, че е, срещата на 20 ноември ще бъде подготвена много добре. Чрез новите инструменти, които даде Лисабонския договор, европейската политика беше укрепена, обаче трябва да има обща воля за действие от страна на държавите членки, най-вече от страна на големите държави членки. Този процес на общностен подход е бавен и труден, обаче е необходим, ако трябва да укрепим ролята на Европа в тази постоксидентална ера, ако мога така да я нарека. Благодаря. Много бързо беше вашето изказване. Преводачите бяха доста затруднени да ви преведат точно и затова моля всички оратори да намалят малко темпото на изказванията си. Госпожа Зита Гомай за една минута. Благодаря, господин председател. Имаме половин милиард а, а, жители и именно за това не можем да пренебрегваме тяхното мнение. Ние имаме а, цялата възможност и целият потенциал да бъдем велика сила и в економически, и във всякакъв друг план. Затова ние не можем да пренебрегнем този потенциал. Европа до сега винаги е оставала разделена. Дори за това трябва да се обединим имаме различни фондове и различни политики, но те като че ли не са достатъчни. Имаме нужда от общ глас. Това ще доведе до по-добра политическа координация. Външната политика, общата политика, извинете, ще допринесе много. Това също така ще бъде в полза на държавите членки и за това призовавам председателят Ван Ромпой, съвета, комисията да задълбочат насоката. Благодаря. Благодаря, колега, за вашата реч. А сега госпожа Ливия Ярока. Like walk... Благодаря, господин председател. Аз искам да поздравя изказването на господин Орбан за европейска стратегия във връзка с унгарското председателство. Този парламент беше силата, която иска да се разработи политика за приобщаване на ромите и след съобщението на много държави членки, аз предполагах, че съвета също ще подкрепи европейско решение за общ европейски истински проблеми. Е, защото приобщаването е, на ромите не е въпрос е, на дискриминация и това всъщност е резултат от много исторически фактори и не трябва да говорим за етнос, а за общи економически механизми, за да може географски да се намали бедността, както за ромите, така и за неромите. И стратегията трябва да предвижда разви... Е, всъщност, е, сега за сега критериите са много неясни. Е, краткосрочно европейски план е, трябва е, да възпрепятства възпроизводството на бедността между много поколения. Е, ако обичате, малко по-бавно говорете, казва председателя. Да, ако обичате, малко. И дългосрочно организираната бедност трябва да бъде задача за бъдещето и трябва да има устойчиви усилия които от всички партньори, европейските институции, държави членки, не неправителствените организации, както и самите роми. Защото Европейския съюз не може да се продължи да се прави политика както до сега, защото предизвикателствата са много високи и последиците от бездействие са твърде опасни. Ние трябва да действаме бързо и на широко, за да имаме един цялостен подход. Благодаря ви, казва председателя. Господин Хане Свобода, заместник председател, минута и 30. Благодаря, господин председател. Аз първо искам да отправя няколко думи към комисията, като един, който от нашата политическа група критикува много силно господин Барозо и госпожа Рейдинг за отношението към ромския въпрос. Аз искам сега да кажа, че съм благодарен за ясното решение, което намерихте. Някои от думите не бяха премерени обаче аз мисля, че госпожа Рединг, искайки да изясни нещата, като че ли малко се отклони от съдържанието Искам обаче сега да отправя два въпроса към господин Ван Ромпой. Ценя добрата ви воля, обаче има някои неясноти. Първо, вие казахте, че можете да говорите от името на 25 държави членки с китайския министр-председател. Но какво ще му кажете? Каква е общата линия? Аз не видях това в протокола. Освен това, вие казахте, че искате да разработите външно-политическа стратегия. Аз е, мисля, че тук комисията не е спомената, а парламента съвсем не е споменат. Освен това, обаче, за да разработвате търговски стратегии, те ви е необходим парламента. И е, трето, аз искам да е, поема думите на господин Ламсдорф. Не ни харесва а, това, което реши ОНЕ. Ние не можем да бъдем плаци в този случай, обаче а, трябва да получим и глас в ООН. Какво а, трябва да направят държавните и правителствените ръководители, така че да спечелим нашето право на глас в ООН. Благодаря. Мариан Жон Маринеско за минута и половина. s-a ocupat în Благодаря, господин председател. Съветът говори за външната служба на Европейския съюз. Но нека да не забравяме, че в момента проблема на нашите граждани е економическата ситуация. Радваме се, че се постигна споразумение за европейския семестър, но ако не успеем да намерим също и възможности за санкции, в такъв случай до никъде няма да стигнем. Не бива обаче да наказваме два пъти гражданите, веднъж чрез некачествено сътрудничество и второ, чрез намаляване на европейските помощи. Мерките трябва да допринесат за подобряване на лошата ситуация, за да няма допълнителни негативни последствия. Относно ромите, всички европейски граждани трябва да зачитат закона. Всички европейски граждани трябва да зачитат европейското законодателство и както всички държави членки. Този, който нарушава това законодателство, ще понеси, понесе последствията. И за това в настоящия контекст читам, че да се санкционират гражданите или отделни държави членки няма да реши, да реши проблема. Имаме нужда от европейска политика за ромите. Обеден съм, че всички държави членки могат да изготвят един списък от мерки за интеграция на ромите, които да са специфични за тяхната държава. И имаме нужда от една единна програма с мерки, която да се прилага едновременно във всички държави членки. И мисля, че прилагането на тази идея няма да изисква повече отговорности или повече средства, а просто повече политическа воля. И благодаря. А сега госпожа Вортман Кол. Благодаря, господин председател. Господин президент Ван Ромпай, вие сте изправени пред огромната задача да издигнете Европейския съвет е, над джунглата, създадена от отделните държави членки и този съвет да изпълнява функциите си и да следва общностния интерес. Само по този начин можем да излезем от економическата криза. Вие работите усилено за укрепване на економическото управление в Европа. Вие сте на правилния път. Само преди една година беше немислимо съветът заедно да подкрепи европейски семестър и то не само за укрепване на пакта пакта за стабилност и растеж, но и за конкурентоспособността на Европа. През следващата седмица вие вероятно ще бъдете подкрепен, защото Европейската комисия изцяло изпълнява правото си на инициатива. Ние трябва да бъдем по-амбициозни, най-вече, що се отнася до санкциите. Обаче, от друга страна, това е по-важно, най-вече трябва да засилим действията си по начина как съветът се отнася с препоръките на комисията предвид отделните национални планове. Защото ако те не са достатъчни и ако комисията е, изчаква и предлага други е, препоръки, важно е съвета да изпълнява тези препоръки и не да насочва погледа си само към Париж и Лондон. Това е важното и това е в основата на пакта за стабилност и растеж. Тук очаквам от вас гъвкавост, защото на това място съветът трябва да а, е, зачита независимата роля на комисията. Благодаря, господин Гозе, за една минута. Господин председател, първо искам да изразя задоволството си от е, това, че когато говорим за ромите, позициите е, са балансирани, разумни и обърнати към бъдещето за решение на проблемите на бедността на този вид население. Господин председател, искам да ви кажа, че аз високо оцених начина по който изложихте е, направеното през последните 8 месеца. Вие го направихте много точно и мисля, че никога не се казва достатъчно какво е направил Европейския съюз съюз и съответно дела на Европейския парламент. Току-що вие говорихте за сътрудничество, особено когато говорим за надзор. То е именно защото Европейския парламент настояваше за истински компетентни европейски агенции, този надзор се създаде. Защото знаете, че позицията от Екофин декември 2009 година беше е, много по-слаба в сравнение с това. В Ж20 има европейско председателство в лицето лицето на Франция и трябва повече и по-силно да говорим с един глас, да имаме и конкретни предложения за миналото и не се разчитаме на вас, господин председател. Благодаря господин Цабата Байди за една минута. Барзо. Van Rompuy elnök urat, akinek a tevékenységét én... Господин председател е, Ван Ромпой, аз съм убеден, че вашите действия са важни. Вие сте систематичен и съдържателен в работата си и трябва да убедите държавите членки, където живеят ромите, е, да предложат средносрочна и дългосрочна стратегия за е, тяхното приобщаване. В е, Унгария трябва да имаме такава програма с съответни срокове, с съответно финансиране. Господин Шевкович от комисията и господин Бусек, председателя на парламента, би трябвало да работят съвместно, за да разработят система за мониторинг, за да сме сигурни, че държавите членки изцяло изпълняват своите своите задължения и, и имат е, европейска стратегия, където трябва да се определи ясно каква роля да се играе на регионално ниво, кой има правомощия и кой за какво отговаря и каква ще бъде е, добавената стойност за европейска ромска стратегия. Благодаря ви. Е, Шарл Горем за една минута. Merci, благодаря, господин председател. Господин Ван Ромпой, знаем, доколко искате да олицетворявате единството на Европа, както във вътрешен, така и във външен план. Така че, според мен, начинът по който държавите членки са представени е, в е, Г20 всъщност създава между 27-те е, два статута. Тези, които имат статут и тези, които нямат това всъщност е противоречи на единството и на равенството в общностен план. Така че, нека да напомня на председателя на съвета, че най-добрият начин да се гарантира а, равенството и економическото сътрудничество е всички ние да представяме, а, да, да имаме еднакъв статут в този съюз и а, съответно целият съюз да бъде представен от всички държави членки, а не само от няколко. Благодаря. Благодаря на колегата искам да ви помоля да не вдигате сините карти. Колегата от 57-о място, искате ли нещо да кажете? Искате ли въпрос да зададете? Въпрос ли? Не. В такъв случай, колеги, вдигайте бел лист, ако искате да вземете участие в процедурата по привличане на вниманието. Сините карти са различни. Това означава съвсем друго нещо. Добре, 25 души искат думата. Така че надали ще мога да ви дам думата на всички. Не съжалявам. Следващият оратор. Катфин Грес. Една минута, моля. Господин Ван Ромпой, благодаря ви, че напомнихте, е, че човешкото достоинство е измежду основните ценности на Европейския съюз но като се има предвид ксенофобията на френското правителство, мисля, че това, което разискваме тук, всъщност не е достатъчно. Господин Ван Ромбой, моля, не изпускайте възможността да представите европейската дипломация. Тук виждаме едно осъждане от страна на държава, която не зачита е, общностното законодателство. Очакваме конкретни мерки прилагане на стратегиите, които вече сме изградили и също така използването на средствата, които сме приготвили. И искам да се спра и на казаното господин Дол за правата и задълженията. Относно записването на децата а, на училище, означава е, нека да му напомня, че за да можеш да се запишеш детето, трябва и да платиш. А пък за ромите, тук нямаме нужда от, само от речи, а от ясна политика с конкретни измерения. Благодаря. Thank you. Е, Благодаря. Колегата Петровски. Dziękuję panie przewodniczący! szanowni państwo! głównym punktem agendy Благодаря господин председател, дами и господа. Основната точка в дневния ред на Европейския съвет беше външната политика и е, придаването и на нови импулси възоснова на Лисабонския договор, но за съжаление една тема, която не беше предвидена официално, доминираше дискусията. Този път ставаше дума за експулсирането на ромите от определени европейски страни. И това е, потвърждава опасенията, които съществуваха и преди, а именно, че държавите членки на Европейския съюз се занимават с вътрешни проблеми, а не с външната политика на Европейския съюз. Ние трябва не само да дефинираме външната политика. На нас са ни необходими ясни стратегии, но ни е необходимо и нещо повече. Вие, например, казахте, че ни е необходимо по-добро е, трансатлантическо, търговски отношения. И е, аз смятам, че е, това е, ще стане факт след срещата с господин Обама и че САЩ най-сетне ще бъде свидетел на това как ние ще се концентрираме върху нашите интереси и може би в резултат ще бъдат премахнати визите за всички европейски страни. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз искам първо да поздравя президент Рампой е, за е, резултатите от е, този съвет и най-вече за усилията, които той системно предприема, за да може да се осъществи истинско економическо управление в Европа. Това е нещо, което приветства Европейската народна партия, а и португалските депутати в нея. Второ, искам да поздравя комисията за положените от нея усилия. По този въпрос тя оказа пълна подкрепа, оказа инициатива по отношение на економическото управление в Европа. И накрая искам да кажа нещо за външните отношения, най-вече за отварянето към Пакистан. Ние наистина трябва да покажем пълна солидарност прямо Пакистан, обаче ние трябва във всички случаи да защитим всички онези страни, които искат да изпълнят поетите към гражданите си задължения. Имам предвид детския труд, социалните осигуровки и така нататък. В този смисъл ние трябва да окажем подкрепа на Пакистан, но да не подкрепяме онези, които експлуатират работещите. Давам думата на госпожа Моника Флашика Бенова. Господин председател, господин комисар, искам да се спра на, съвсем накратко на два въпроса. Преди две седмици ги обсъждахме. Един, един от тях е свързан с ромите. Не, част, част от колегите никога не са идвали в ромски лагери. Е, те не знаете защо как изглежда живота в тези лагери и обаче дават много интересни оценки. Високо оценявам това, че комисията в лицето на комисар Рейдинг и председателя Баросо взеха позиция и се надявам, че ще можем успешно да се справим с въпроса в е, полза на населението от роми. И вторият ми въпрос е свързан с участието на държавите членки с финансовото управление. Тяхната роля не трябва да се изразява само политически и трябва да се прилага равноправно към всички държави членки. И съм разочарована, че вниманието се съсредоточава върху финансовата дисциплина и не се занимаваме с въпроса по по-разбираем начин Надявам се да го направим за бъдеще по по-разбираем начин. Господин председателят. Благодаря, господин председател. Да, чудесно. Пая. Ние Имаме доста голяма власт в света, ние се застъпаме за човешките права, обаче някои региони, като например Франция, продължават да не се разделят с расизма, с ксенофобията и това и по отношение на ромите. Има опити за мерки, които да осигуряват свободното движение. Да, ако ние се занимаваме с тези проблеми, то това означава да изкажем заплаха към страните, които не спазват изискванията на пакта за стабилност, които експулсират европейски граждани и това е пълна катастрофа при тази либерална политика. Солидарността от страна на Европейския съюз към жертвите в Пакистан и за укрепване на сътрудничеството с тази страна, това не означава че това трябва да се прави за сметка на а, използване на а, детски труд и а, за сметка на отслабване на индустрията в някои страни, като например Португалия. Трябва да се създават работни места, които да са свързани и с социални осигуровки. По този начин ще можем да се справим с бедността. И последното изказване за една минута. Благодаря, господин председател. Мисля, че в момента ще, най- в най-близко време ще имаме две важни конференции. Едната през октомври по биоразнообразието в Япония и другата в Сеул относно климатичните промени. Виждате, че тези конференции са наистина важни и се провеждат под ръководството на ООН. Ролята на Европейския съюз е много важна. Ние трябва да имаме обща позиция и да я представим на нашите партньори. Знаем, знаем какво се случи в Копенхаген. А, имаше различни позиции и това не беше, не беше добре за резултатите от преговорите. Така че искам да ви попитам какво означава казаното от съвета, че трябва да говорим с един глас. Всички правителства готови ли са да приемат конкретни ангажименти по тази идея? Благодаря. Okay. Е, а сега заместник председателя на Европейската комисия, господин Шефчович. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Вие много щедро ми дадохте време и ще се опитам да бъда съвсем кратък и ще се опитам да отговоря на четирите важни въпроса, които сега обсъждаме. Първо, аз мисля, че можем ясно да видим, че има силна подкрепа за нови стратегически подход към нашите ключови партньори и ние е необходимо да използваме Лисабонската рамка по-добре и трябва да използваме по-добре европейската позиция е, и е, отражението на новите правомощия в нова външна политика. Трябва по-добре да използваме синергията във външната политика, да работим с държавите членки и с европейските институции, за да говорим е, по е, една програма и на един глас. И за това аз високо оценявам значението, което господин Рампой е, посочи за собствеността върху външната политика. Не само институциите, но и държавите членки. Те ще могат да говорят на един глас и е, при е, двустранни преговори и ще постигнат необходимите резултати. Няколко думи по економическото управление. Аз виждам, че има силна подкрепа от страна на парламента за да се е, запази набраната инерция и има ясна подкрепа за нова и по добра система. Искам да уверя почитаемите членове на парламента, е, че ние няма да имаме критично отношение само към бюджетната дисциплина, но ще имаме и строго наблюдение върху държавния дълг, е, как да го управляваме и контролираме по-добре за бъдеще. И аз мисля, че Европейският парламент е, има шанс и възможност да обсъди ежегодно този въпрос, защото комисията всеки януари ще ви уведомява за общ резултат за европейското тримесечие и ще се види сложната картина на европейската економика, е, на економическото състояние на отдалните държави членки и това ще бъде възможност е, и за дискусията за предстоящата година. Едновременно с това искам да ви уверя, че ние не е, забравяме значението на економическия растеж и на заетостта и за това трябва да използваме програмата 2020 и искаме европейската економика да бъде поставена на нова основа, на нови колелета. Е, трябва да има умна е, зелена економика, която осигурява растеж на европейската економика. Ето защо трябва да се съсредоточим в по-голяма степен върху заетостта, доброто образование, висококачествена политика и разбира се намаление на бедността и разбира се да има по-добър контрол и е, по-умна економическа политика. Тя трябва да вървят ръка за ръка, защото само по този начин ще постигнем необходимите видимите резултати. Ако комисията е за нещо, то е за умно консолидиране. Външната служба, госпожа баронеса Аштон, каза, че е, иска е, външната служба да бъде професионална, да отразява европейските ценности, сила, но също така и европейската география. Ето защо географски е, равновесие и равновесие между половите ще бъдат е, е, е, източник за Европейската служба, за институциите и държавите членки и по този начин ще може да се подберат най-добрите професионалисти за външната служба и Кати Айнштън по ангажимент редовно да ви уведомява за напредъка в изграждането на службата и се надявам, че напредъка, който е постигнат през преходния период, ще отговори на настоящите безпокойства, които ние изцяло разбираме разбираме. И последното, искам да благодаря на всички. Искам да благодаря на всички е, за е, настоятелността е, за спазване на човешкото право, на европейското право, за уважение към европейските ценности, за да може да се облегчи живота на ромите и тяхната интеграция. Има много мерки, които са предвидени в полза на ромите и на други групи в неравностойно положение. Предвидени са средства и от Европейския социален фонд, обаче че ние трябва да преценим как използваме средствата и инструментите е, е, и за това искам да ви призова да ги използваме по-ефективно, по-добре и се надявам, че е, трябва да имаме е, по-нов е, поглед към бъдещето и работейки ефективни и ще постигнем по-добри резултати, отколкото в миналото. Благодаря. Благодаря, господин заместник председател на Европейската комисия. Сега е, има думата председателя на Европейския съвет. Благодаря на всички изказали се в разискванията. Зная, че е много трудно да се отговори на всички поставени въпроси и също така е трудно да се обобщят толкова интересните становища, изказани в краткото време отделено за тях. И все пак има две основни насоки, в които искам да спра вашето внимание. Първо, външната политика. Пътят пред нас е дълъг. Твърде често забравяме, че основните насоки бяха очертани под ръководството на господин Солана. Аз обяснявах нашите общи позиции по отношение на Иран, Близкия изток и някои търговски теми. Направихме крачка напред също така и по отношение на позицията си в групата на 20-те. Това е най-голямата годишна международна конференция, имам предвид групата на 20-те, началото имаше отделни заседания с държавите членки, които участват в групата на 20-те. И а, те самите се нагърбиха с задачата да се разработи обща позиция. След това аз призовах да има обща позиция на всички 27 държави членки, макар и не всички те да участват в групата на 20-те. Ние представляваме Европейския съюз е, в този формат и представяме общата позиция. Искам да ви уверя, че на е, срещите на групата на 8-те и на групата на 20-те представителите на Европейския съюз излизат с единно послание. Има много положителни постижения и искам да подчертая, че дори на това равнище може да се забележи напредъкът – Както казах, групата на 20-те е най-мащабната международна конференция. Разбира се, проблеми продължават да съществуват. Все още страдаме от е, травмата, нанесена в Копенхаген. Там имахме обща позиция, имахме общи виждания, но не успяхме да убедим останалите да приемат нашата позиция. И от това всички загубиха в Копенхаген. Защото резултатите бяха съвършено незадоволителни. И така, в някои отношения сме постигнали напредък, но от друга страна, те първа предстои още много работа във вярната посока. Вие ме запитахте за срещата на върха с Китай. Какво ще бъде нашето послание там? Призовавам ви да прочетете не бегло, а задълбочено заключенията на съвета по тази тема. Моля ви да се запознаете подробно с тях, защото в заключенията не се излагат подробности по стратегията или по елементите на а, системата на взаимодействие с партньори като Китай. И все пак от текста става ясно, че има новости – в нашата позиция, че вече сме въвели концепцията за реципрочност. Положението вече се промени. Ние вече имаме изисквания към а, своите партньори, а не само им предлагаме една или друга мярка. В търговските спогодби навлизаме в област на със законодателни действия. Тук също сме отбелязали напредък, но е необходимо да се направи още. още за срещата на върха с президента на Съединените щати. Ние се подготвяме. Това ще стане и на Октомврийския е, Европейски съвет с господин Барозо. Ще представим позицията на президента на Съединените щати от името на всички 27 държави членки на Европейския съюз. И така постепенно, стъпка по стъпка, вървим по верния път. На второ място искам да се спра на економическата политика и економическото управление. През последните две години економическата ни политика беше интелигентна. Много по-интелигентна, отколкото беше преди. Прахосахме 10 години Трябваше да действаме по-рано, когато бяха засегнати нашите бюджети, нашата конкурентна способност, но не го направихме. Какво направихме след като избухна економическата криза? Аз не говоря за спасяването на банките. Нашата политика беше рискована, беше експанзионистична, през 2008 и по-голямата част от 2009. Такава политика е рискова, защото тя увеличава бюджетния дефицит. Но след като се възстанови растежът, от този момент нататък започнахме да прилагаме политиката си на бюджетна консолидация и намаляване на дефицита – не рязко, а постепенно. Още тази година има известна експанзия. Придържахме се към една благоразумна политика на задържане на ликвидността на пазарите, което е голямата разлика с голямата економическа криза през 30-те години на 20 век, когато ликвидността изчезна. Това е важна предпоставка за възстановяване и избягване на тежките последици от високите лихвени проценти. Нашата бюджетна и парична политика беше благоразумна и постепенна. Защо постъпихме така? Не за да угодим на някого, или пък като самоцел да намалим бюджетния дефицит, направихме го, за да осигурим устойчив економически растеж, да осигурим плодотворна политика в областта на заетостта, да се създадат работни места. Социалната нишка присъстваше неизменно. Намаляването на дефицита, бюджетната политика – не е, е самоцел, защото трябва да се създават нови работни места, да се намалява безработицата чрез предприятите в тези области мерки. И за да засилим социалния контекст, в програмата Европа 2020 година предвидихме борба с бедността и а, запазихме нашите цели за социална кохезия и всички останали цели на нашата социална политика. Надявам се в финансовата перспектива, която предстои да се запазят тези социални цели и да има равномерно разпределение на благата в Европейския съюз. Нашите цели неизменно са социални и всички средства са насочени към тяхното постигане. Благодаря за представената позиция на Европейския съвет. Благодаря ви и за участието в разискванията. Очакваме с нетърпение следващите разисквания. Очакваме и решенията на Европейския съвет през октомври, които ще предстоят съвсем скоро. Благодаря ви още веднъж, господин Ван Ромпой. На тим закончилишме тен порządek. И така приключваме тази точка от дневния ред.